Добър ден, дами и господа. Кратко съобщение ще направя в началото. Получих искане от е, групата на НЕП, от групата на социалистите и демократите, от е, групата на ЕКР, е, групата за свобода и демокрация и от зелените предложения за назначения в комисии и делегации. Списъкът на тези предложения ще бъде включен в протокола за заседанието и ако няма възражения, ще се смята, че тези номинации са одобрени. Сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. А тя е